przewodniczący! Председателят. Ladies and gentlemen, colleagues, please take a seat. We will start in one minute. Уважаеми колеги, може да се мете местата си. Започваме след една минута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 Както със сигурност знаете, първата точка в дневния ред на нашето заседание е гласуване по предложение за неотложна процедура. Предложение за регламент на съвета, изменение на регламент 1234-2007 за изменение на регламент 1234-2007 за установяване на обща организация на сълскостопанските пазари относно специфична разпоредба за някои земеделски продукти. Давам думата на госпожа Декастро. Съжалявам, става дума за господин Декастро, казва председателят. Моля ви, представете становището на Комисията по рибно стопанство и Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони. Господин Декастро, заповядайте. Господин председател, господин комисар, колеги, ние сме отново тук, за да обсъдим кризата в млечния сектор и драматичните мащаби на тази криза не могат да не ни тревожат. Фермерите също не могат да не изразят своето силно безпокойство. Парламентът в миналото се изказвал по въпроса. Ние дадахме подкрепа на предложение на комисията в връзка с млякото на прах и периода съхранение на сирената. Смятаме, че предложенията на комисията не са достатъчни и сега от нас се иска да гласуваме е, искане за неотложна процедура по регламент 1234 черта 20, 2007 в криза, в период на криза, мерк, неотложни мерки могат да се приемат без да се премине през обичайната процедура. Вчера проведахме заседание с комисаря Мариан Фишер Бол. И аз искам да